Ами, нали, не чули, че е на немски, бе? А, ами аз така мисля. И така, възобновяваме заседанието. Протоколът от е, вчерашното ви заседание е, е, е раздаден. Има ли възражения? Очевидно няма, така че можем да приемем, че сме одобрили протокола. Едно съобщение трябва да направим в началото на